Uh, Госпожи и господа, уважаеми колеги, започваме с леко закъснение, затова нека започнем работа. Моля, заемете местата си. Нека започнем в рамките на следващата една минута. Right, could we now begin? Може ли да започнем? Да. Добро утро, госпожи и господа. Извинявам се за малкото закъснение. Проведохме съвместно заседание на Либе, Деве и Афет, което не можахме да приключим на време. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по външни работи. Приветствам с добре дошла госпожа Габриела Коефас Барон, ще проведем разискване с вас след няколко минути. Добре дошъл и на негово превъзходителство, посланника на Мексико. Нека в точка 16 от дневния ред добавим обратна връзка за парламентарните избори в Косово, които се състояха на 6 октомври. Ако няма възражения срещу тази добавка, приемаме дневния ред. Точка трета. Съобщения на председателя. Имам три съобщения. Първото е, Искам да ви информирам, че все още не е излъчен кандидат-комисар по въпросите на политиката за разширяване и политиката на съседство, поради което все още трябва да се определи датата за изслушването. В момента, в който имаме повече информация, ще ви я предоставим. Мнозина са колегите, които искат да знаят кога ще се проведе това изслушване. Аз също съм сред тях. Крайният срок за изменения по становищата Афет Друа за споразумението за свободна търговия и споразумението за защита на инвестициите ЕС Виетнам е 13 ноември 12 часа на обяд, тъй като 11 ноември понеделник е официален празник в много държави членки. Поради това много наши колеги няма да могат да са тук в Брюксел, за да внесат изменения до тази дата. Следващото съобщение е на господин Кючук. Той иска да вземе думата за във връзка с сигурното завръщане на господин Ренци в Камбоджа. Асан Ремси е един от водещите деятели на опозицията в Камбоджа. Нашата политическа група изготви кратка декларация, която ще бъде изпратена на Европейската служба за външни действия. Ще бъде предоставена и на вас. Молим за вашата подкрепа за каузата на правата на човека в Камбоджа. Благодаря на господин Кючук за тази информация. Ако няма други желаящи да се изкажат, преминаваме към точка четвърта. Одобрение на протоколите от заседанията ни на 10 юли, 24 юли, 2 и 3 септември и 8 октомври. Протоколите вече са налични. Ако няма възражения срещу тях, те могат да бъдат приети без изменения. Добре. Преминаваме към точка 5. Давам думата на колегата ми заместник председателя господин Вашиковски, който ще председателства заседанието. Предстои размяна на мнения с Междупарламентарния съюз. Благодаря. Добро утро на всички. Добре дошла на госпожа Габриела Коевас Барон, председател на Междупарламентарния съюз. Госпожа Габриела Коевас Барон е член на Мексиканския парламент. Избрана е за председател на Междупарламентарния съюз за тригодишен мандат. Вие ръководите, госпожо председател, една 130 годишна световна организация, в която членуват 179 национални парламента. Европейският парламент се гордее с асоциираното си членство във вашата организация. Радваме се, че можем да си сътрудничим с вас по широк кръг от въпроси, от устойчивото развитие до правата на човек. Госпожо Коевас Барон, Парламентите са гръбнакът на демокрацията. Техните функции не се изчерпват само с законодателна, надзорна и бюджетна дейност. В областта на външните работи парламентарната дипломация добавям още един слой на легитимност към междуправителственото сътрудничество. Парламентаристите следва да насърчават диалога, мира, върховенството на закона на национално и международно равнище. Живеем в трудни времена, времена в които демокрацията, правата на човека, мирът и многостранният подход са подложени на изпитание. При тези обстоятелства работата на Междупарламентарния съюз при овластяването на парламентаристите с цел подсилване на демокрацията е по-важна от когато и да било. Европейският парламент ще продължи да активизира дейността си по подпомагане на демокрацията по линия на наблюдение на изборите, изграждане на парламентарен капацитет и инициативи за медиация. Много се радваме да разговаряме сега с вас след 141-то общо събрание на Междупарламентарния съюз, което се състоя в Белград, Сърбия в средата на октомври тази година. Акцентът на тази проява бе подсилването на международното право. Имате думата сега. Благодаря ви, господин председател Макалистър. Благодаря, господин Вашчиковски. Благодаря ви за възможността да разговарям днес с вас. Нека сега се изкажа на родния си език испански. Официалните езици на нашата организация са английски и френски, но се чувствам по-комфортно, когато говоря на родния си език. Междупарламентарният съюз обединява 179 държави, които имат за цел да развият, насърчават мира и устойчивото развитие. Но на, на практика в момента Междупарламентарният съюз е много важен за всички депутати и особено за тези, които искаме да развиваме многостранния парламентаризъм. От, от, също така е, Европейският е, парламент, Европейският е, съюз участват в всичките наши заседания, както неодавна и в Япония, както и на заседанието на председателите на парламентите, което се проведе неодавна. Ако сме заедно, можем да постигнем много. Ние ние всички споделяме една цел многостранният парламентаризъм, парламентаризъм, който да осигурява мир. Нито демокрацията, нито човешките права могат да бъдат защитени без това, но те не могат да бъдат истински, докато жените не бъдат овластени можем да кажем, е, че парламентите по принцип са центъра или сърцевината на демокрацията, но за съжаление парламентите не представляват е, гражданите така, както трябва и достатъчно, защото само 24% от е, парламентаристите са жени, а от друга страна повече от 50% от световното население са жени. Също така 30% от депутатите са под 30 годишна възраст, а техното представителство в парламентите е много малко. В много, в, в, много, в много страни има и забрана за, кан, за кандидатстване за членове на парламента, за невъзможност за избиране под 30 годишна възраст. Тоест, по този, по този начин а, а, парламентите не отразяват а, обществената тънка. Е, ние, ние имаме много цели и но сме, изправи, сме изправени пред много предизвикателства. Много от нас са израсли в условия на демокрация, но все още имаме да, да се учиме какво, какво означава да се бориш за демокрацията. Разбира се, може би до, до, до, до известна степен забравяме трагедиите, през които минаха наш, нашите предшествените през 20 век. Но нека не забравяме, че и, и днес сме изправени пред много предизвикателства, популизъм, екстремизми и други, както и предизвикателствата, които проистичат от глобализацията. Имаме от много, много, много, много често има конфликт между плурализъм и унилатерализъм между от, от, отваряне, откриване и протекционизъм. А, между а, понятието за защита, за сигурност и от друга страна зачитане на човешките права, между търпимост и ксенофобия. Е, много е, много, е, много е страшно, че човечеството се връща към тези основни дебати, които смятахме, че са останали в 20 век. Но как, какви са новите ни цели и как да стигнем до тях? Първо, мисля, че трябва да, да, да направим един задълбочен анализ на случващото се в а, момента и а, да помислиме каква ще, какво ще бъде а, какви ще бъдат последиците от решенията, които взимаме днес. трябва. Знаеме, че много от нуждите, разбира се, не можем да глобализираме така, но много, но, но много от нуждите могат да бъдат задоволени с един телефон и една кредитна карта. Но нека не. Нека, не, нека не забравяме обаче какви са очакванията на нашите граждани. Много често тези очаквания някакси не могат да се материализират в политическият живот, в политическите решения. Много млади хора се чудат защо не можем да бъдем по-ефективни, защо демокрацията не може да бъде по-представителна, защо всеки гражданин не може да участва в процеса на взимане на решение. Мисля, че Днес, 130 години след създаването на междуправител... междупарламентарният съюз, трябва да, да откриеме, да създадеме нови модели на управление, които да ни позволят да стигнем до решения и наистина, които да откликват на очакванията на гражданите, които представляваме. Трябва да си зададем въпроса защо в много страни сме свидетели на демонстрации, на недоволство. Трябва да се създадат нови форуми, нови платформи за вземане на, за вземане на участие в процеса на а, решения. Не, не трябва да забравяме, че човека, човека така както в, в трябва, трябва да бъде в центъра на нашето внимание. За нас следващата година ще бъде много важна. На 5 ще се проведе през месец август петата конференция на председателите на парламентите. Подобна среща се провежда на, всяка, на всеки пет години. И там ще трябва да обсъдим какво да, трябва да бъде бъдещето на парламентите, как да бъдат те по-живи, как да видят по-близо до хората, как да откликнеме на очакванията на хората, които са ни оказали доверие. Очакваме а, вашите виждания, вашите а, коментари, за да успеем успееме да намериме новите модели за, по-доб... за по-добро сътрудничество. А, също така а, Европейският парламент участва в много важни процеси, като зачитане на човешките права, наблюдение над избори. Ние участваме в други важни проблеми, но наистина важното е да обмениме мнение и да обменяме мнение по-редовно и по-често, за да можем да е, работиме по-добре заедно. Благодаря. Let's move to the благодаря ви, госпожо председател, за встъпителните думи. Пристъпваме сега към дискусията. Първо ще дам думата на координаторите. Първият в списъка е господин Галер. Благодаря ви. Съжалявам за закъснението си. Трябваше да участвам в гласуване в друга парламентарна комисия, в която членувам. Вече от доста дълго време съм парламентарист – Осъществих контакти с Междупарламентарния съюз по време на сесията ви в Швейцария. Вие представлявате парламентарните органи на всички държави членки на ООН. Представлявате и държави, които не са демократични. Преди повече от 10 години разговарях с делегата от Саудитска Арабия, например, по въпроса за правото на жените да шофират. Въпросът ми към вас е следният. Какъв е опитът ви с участието на парламентарните органи на недемократични държави? Доколкото знам, вие предоставяте експертен опит, организирате семинари и конференции но всичко това се базира на допускането, че се работи в демократичен кон контекст. А как подхождат китайските парламентаристи, например? Те участват ли в сесии, в които се предполага да се направи избор, да се проведе дискусия? Това са дейности, с които те не са свикнали. Смятате ли, че ако не можем да убедим Китай, то поне можем да убедим по-малки автократски държави да възприемат демократичен модел? Какъв е опитът ви с недемократичните държави като цяло? Благодаря. Господин Пицула не е в залата. Думата има госпожа Валтманс. Благодаря ви. Всъщност аз не поисках думата. But you can do. I will talk on the report. Мисля, че вие искахте да се изкажете. Аз искам да се изкажа по-нататък, по доклад. Добре, ще се изкажа аз тогава. Господин Бенан, аз бях делегат, участвах в сесиите на Междупарламентарния съюз. Участвал съм неведнъж във ваши прояви от е, името на Международния либерален е, съюз. Това е Международна организация на либерални партии. Мисля, че някои от моите бележки ще бъдат доста подобни на тези на господин Галер. Има ли според вас потенциал за Междупарламентарния съюз да изиграе по-активна роля при насърчаването на демокрацията? Участвах в ваша сесия в Бангладеш, например на която представителят на Бангладеш се хвалеше с амбициозната си цел да превърне Бангладеш в еднопартийно управлявана държава. И слушах също така и делегатите от Зимбабве и Венецуела, които пък се хваляха с чудесните постижения на страните си в економически план. Мисля, че по-скоро в Междупарламентарния съюз, извън официалните прояви, които организирате, ще трябва да се обединяват едномислещи политици. Има ли някаква възможност за вас да разчупите рамките, в които работите в момента? Все пак вие сте един парламентарен клуб и бидейки такава организация, можете да работите по-активно за демокрацията и правата на човека. Много са полезни, според мен, вашите доклади, когато работим тук в подкомисията по правата на човека или когато аз върша своята работа като заместник-председател на Комитета по правата на човека на Международния либерален съюз. Благодаря. Следващият координатор е от групата на зелените, господин Бютикофер. Извинявайте, господин председател, но аз не съм искал думата. Но сега имат възможност да се изкажат координаторите. Следващият координатор има думата. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос от името на идентитет и демокрация. Благодаря, госпожо председател, че споменахте про проблемите и трудностите, с които се сблъскват националните парламенти и които все по-малко са представителни на обществото. Аз съм от групата Идентитет и демокрация, избран от Франция и мисля, че френският пример е наистина е много красноречив. Нашата кандидатка беше втора на президентските избори и също така с много огромен брой е, гласове, а същевременно имаме пет е, места в парламента. Същевременно в, в Франция се разгърна движението на жълтите жилетки, които е, олицетворява недоволството в страната. Мислехме, че в Европейският парламент ще има демокрация, но искам да знам какво е вашето мнение за Европейският парламент. Предполагам, че вие искате да има, да се налага демокрацията. Тук в Европейският парламент се прилага по принцип правилото ДЕОНТ за пропорционално разпределение на е, различните функции. Но се оказва, че това правило не се прилага към някои групи, които са много добре представени, като например групата Идентитет и демокрация, която обединява е, представители на страни, в е, които тяхните партии бяха водещи в изборите. Така че искам да знам какво е вашето мнение, след като нашата цел по принцип е да вървим по света и да обясняваме на всички, що е демокрация. А тук ми се струва, че наистина има дефицит на демокрация и че положението в Европейския парламент е малко особено. Господин Хавиер Лопец е следващия. Благодаря господин председател. Първо искам да благодаря на нашата колега госпожа Коевас, която дойде да сподели своите виждания тук пред нас. За нас тя е, е като, като, като сестра, за, защото а, ние тук от представляваме и същи ценности. Аз поделям вашият анализ относно целите и предизвикателствата, пред които е изправен парламентаризма като цяло. Искам да ви задам три въпроса. Първо, поляризацията в различните парламенти е, като че ли това поляризиране в е, парламентите да не, не позволява да се, да се намери общ, общ език, е, това под, подклажда речта на омразата, на неразбирателството и така нататък. Второ, универсалните ценности на, демо, на демокрацията, като че ли през последните 15 е, години се под, са подронени, като че ли все повече и повече сме свидетели на авторитаризъм. А, какво мислите за това? И трето, а, е, между парламентарният е, съюз е партньор на Обединените нации. Какво мислите за сегашното състояние на Обединените нации и е, по какъв начин ще се развива тази организацията? Госпожа Канко. Благодаря. С удоволствие и слушах представянето си, най-вече частта за равнопоставеността между половете и представителството на жените в парламентите. Въпросът ми се отнася до тази тема. Какво е разпределението мъже-жени във вашия съюз, в членската му маса, в държавите, където Европейският съюз предстои да наблюдава избори. Възнамерявате ли също така да привлечете за свои членове повече африкански държави? Виждам, че Руанда, например, е сред първите пет държави ваши членки. Там над 60% от жените са от парламентаристите са жени. Благодаря. Сега имате думата за отговори. Благодаря. Ще се постарая да отговоря наистина на всички въпроси. Първо, по въпроса за демокрацията. Отново ще продължа на испански. Имаме два, два варианта. Първо, Дебата, който бе проведен в Междупарламентарния съюз и тези демократични страни, в, в, в които парламент, парламентите са избрани. Защото има и други страни, в които а, членовете на парламента се посочват. Така че това са две са, това са две, е, два, два различни варианти. Има страни, в които една, един централен орган назначава или посочва членовете на парламента. Сега, в някои случаи, може би е по-добре недемократични страни да бъдат е, обединени и да седат на една маса с, с е, демократичните страни, за, за, за, за, за да може да има наистина диалог. Сега, разбира се, понякога има и изключени. Мисля, че при нас направихме греш, грешката да имаме, и да продължаваме да имаме членове на страни, където правителствата са е, последствие на преврати. Мисля, че ние трябва да бъдем стриктни и да не отстъпваме от е, принципите. Сега, какво е състоянието? Смятам, че състоянието е като цяло добро. Някои страни а, е, почват да, обми, да, да обмислят а, по какъв начин да, органи, да организират избори. През април имахме заседание в Катар, където бе обсъдено желанието на Катар да, ем, пред, да предвиди и да организира евентуално в бъдеще избори. Също, ем, също също, също така проведахме и едно заседание относно начина по който парламентите да се обръщат към младите. Сега, е, що се отнася до популизма? Мисля, че сега е момента институции като Европейският парламент, като Междупарламентарният е, е, съюз се активизират и поемат активната, е, активната роля за опазване на върховенството на закона. Това, това е приоритет за институ, институции като тази, която представлявам и вашата. Има. От друга, от друга страна, не трябва само да помислиме как да е, насърчиме демокрацията в страни, в които няма демокрация, а как да поддържаме, да подхранваме демокрацията в страни, които постепенно е, отиват към еднопар... еднопартийност или където се загубват демократични права. Най-важните ком, ком, комисиите, е, комисии, най-важните комисии в парламентите са комисиите, които се занимават с а, е, е, правата на човека. Нека не, заб, нека не забравяме, че в някои страни хората загубват живота си за това, че застават срещу правителствата, за да търсят а, правата си тези, е, те, те, тези, тези комисии са тези, които трябва да провеждат е, разследвания, които трябва да, да потърсят сметките. От, е, в, имаме над, над, в, на, в на, на, нашата комисия се е занимавала с 60 различни случая, които отиват от а, е, а, е, из, из, изчезвания, а, е, от, от а, вличания до затвор и така нататък. В много от а, случаите работата на, на, на, на, на нашата комисия може да а, доведе до а, много а, важни решения и от това може да, да, да, това може да бъде въпрос на живот и на смърт, на свобода или затвор. 40 и... Ако всички пар, парламентаристи е, в е, света решиме да работиме заедно в една и съща посока, за едни и същи цели, можем да промениме състоянието на нашата а, планета. Това е нещо, което може да се, да се случи точно в рамките на Междупарламентарния съюз. Ако в момента има, може би, да, има криза, има дефицит на демокрация в а, международните организации. Трябва да го признаеме. Но трябва да бъдем е, а, самокритични, трябва да, трябва да направим а, а, анализ на нещата. Нашите институции не, не, са, не са абсолютно достъпни нито на, на, за жените, нито за младите. Има много дебати в парламентите, за да се реши дали социалните мрежи са нещо добро или, или лошо. Дали... Да, от една страна правото на, изр... на... на израз е, е основно право, но същевременно аз мисля, че е, демокрацията сама за себе си не е, не, не е цел. Е, е, демокрацията не е само хората да бъдат е, подтикнати и да гласуват. Демокрацията е нещо много, много, много по- много по-глобално. Това не, това не е, сам, не е, не е само включването, не само включването на жените, не само включването на младите. Не, това е целият процес на взимане на решения. Не, не може да има разлики или пропаст между гражданите и техните представители. Ето, в примерно Кипърският парламент е предприял една инициатива за така наречен паралелен парламент, който да работи с гражданите и така, на, така наречения паралелен парламент ще, ще прави предложения на парламента, който ще трябва да ги разгледа и да ги приложи в действие. Също така, на, на, начина по който се посочват или назначават представителите в горните камери – трябва да си зададем, да си зададем въпроси, трябва да се, попит, да се запитаме да, е, как стават всички, това, всички тези неща, как трябва да се променят моделите, а, да създадем едни много по-представителни и по-включващи модели. Между парламентарният съюз е най- старата е, парламентарна организация, но, но, но ние трябва да модернизираме тази е, организация. Колкото до националната полари, полари, поляризирането в е, националните парламенти, е, това наистина може да е проблем в е, много страни. Смятам, че е лесно да се обясни е, защо става това. Ето в моята страна Чили. Чили по, по принцип е страна, в която има малко корупция и по принцип корупцията бива санкционирана. Това е страна, която имаше една стабилна средна класа. В, в в момента обаче там има а, а, демонстрации. Затова ми беше много, много ми е интересен диалога с, чилийските пар, парламентаристи. Трябва да си зададеме въпроса къде е грешката, какво, какво, а, къде сгрешихме. А, може би наистина поляриз, поляризирането не е нещо лошо само по себе си, но, а, па, но парлам, парламента е място за дискусия. Сега някой ни казва, че парламентите само се обсъжда и нищо друго не се прави. Но а, но демократичните методи са това. Така че аз, аз, не, аз не се страхувам от дебата, не се страхувам от поляризацията, не се страхувам от конфликта между различните мнения. Аз аз, това, това обаче, което ме, ме плаши, е е, речта, която води до, запа, до, е, до, иск, до искрите, до запалването, до избухването, до бунтовете на улиците. По, по, по, по този начин избухна и Втората световна война. Е, тревожа се от речта на омразата. Тревожа се от, от, от, случващ, от случващото се на северната граница на моята страна. доколкото до партньорството с ООН. Всички многостранни процеси трябва да имат парламентарно измерение. Не е лесно, защото някои, някои правителства се противопоставят на това, но смятам, че бихме могли да намерим много повече пространства на диалог. Имаме е, уча, участваме в Общото събрание на ОНЕ, в различни форуми на ОНЕ, в е, седмицата относно положението и статута на жените и е, участието в е, всичките мероприятия на ООН е добре дошло. Както те в нашото, така и, нашите, и в нашите в техните. Uh, uh, Благодаря ви, че ни отделихте време, че ни посетихте, че споделихте вашите възгледи. Е, ще продължим да поддържаме връзка, да, да разговаряме за положението в различните страни и сътрудничеството между нашите парламенти. Благодаря, минаваме към следващата точка от дневния ред. Давам думата, ще дам думата на Девид Макалистър след една секунда. Благодаря.